Presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches, señor comisario. Добър вечер, колеги. Добър вечер, господин комисар съобразно дневния ред е, трябва да чуем изявлението на комисията по отношение предложението за възстановяване на економиката на страните от Централна и Източна Европа. Господин комисар, дори съм склонен да кажа е, господин заместник-председател. Е, всъщност господин Алмуни ще говори от, комисия, от името на комисията. Благодаря ви, господин председател, дами и господа.